тези изказвания. Много ви моля да изтегляте по-рано едноминутните изказвания, за да можем да участваме в тях, както това беше едно време. Благодаря ви за а, предложението. Ще обсъдиме вашето предложение и решение ще бъде е, взето от компетентните органи. Първа точка от дневния ред признаване от страна ЕСЕ на геноцида на ромите по време на Втората световна война. Декларация на председателят. Дами и господа, да, скъпи гости, Р- е, ромите са най-голямото етническо мълцинство в Европейския съюз. Те са и най-потиснатото мълцинство от е, години и години. По време на Втората световна война е, те бяха преследвани също както евреите по е, етнически причини. Стотици хиляди бяха избити. Те са граждани на Европа от поколения и поколения по повод честването от освобождаването на лагера Аушвиц, трябва да си спомним, че ромите бяха третата по големина група жертви на варварството. Само някои държави членки са признали изтреблението на ромите като геноцид. Е, ромският ромския народ е минал през този геноцид. Европейския съюз и Европейския парламент се борят за защита на човешките права. Днес почитаме нашите ромски братя и сестри и искаме да си препомним техните страдания и да призовеме към подобрение положението, в което живеят. Ще има много кратка, кратко обсъждане на а, тази тема. Много ви моля, не напускайте залата. Ще има е, изказване от страна на съвета. Знаете, че интегрирането на ромите е един от приоритетите на унгарското председателство. След това ще има изказване на комисията и след това от политическите групи. Благодаря, господин председателю, господин комисарио, дами и господа, почитаеми членове на парламента. Нека да започна с един цитат от Федерика Коломпа. Ние се намерихме в Аушвиц. Това беше през 49 та Намерихме името му в един списък. Знаехме, че баща му е в Германия, но не знаехме точно къде. Ако не ме бяха спряли, щях да взема една част от моят баща с мен в къщи. Имаше прах от циганите, които бях, ромите, които бяха изгорени. Аз се въздържах и не го направи, защото ми казаха, че мога да се инфектирам. Имаше една инициатива за свързана с възпоменаване на жертвите от Холокоста. Трябва да се спомним за тези моменти и да ги пренесем в бъдещето. Американски учен Джон Сантая каза, че ако не сме в състояние да си спомняме за миналото, то а, Зверствата, които са извършени в миналото, могат да се пренесат в бъдещето. 20 и 20 хиляди роми и синти са били убити по време на Втората световна война, само защото са принадлежали към тази малцинствена група. Германски, френски, полски, сръбски граждани бяха сред тях. Имаше, имало много жени, много възрастни хора и много деца. Ако те живеят и днес, те щяха да бъдат европейски граждани. Тези, които са били а, свидетели на зверствата в Аушвиц, знаят какво означава а, това за техните семейства. Семейств... До 20 август 40... 44 1944 година всички семейства са били заедно преди да бъдат депортирани. От 30 000 души 2000 души са се а, върнали. Мечтата беше европейските народи да заклеймат това, което се е случило в Аусшвиц. Има от 10 до 12 а, милиона роми, които се противопоставят на това, което се е случило. Трябва да се научим да говорим едновременно и за миналото, и за бъдещето. На 19 януари господин Орбан беше тук и представи програмата на унгарското председателство. Каза, че стратегията за ромите е един приоритет на унгарското председателство, защото Европа може да е умна, без да, имат, е, без да има сърце, но е, можем да имаме сърце само когато е, подходим интелигентно и спомогнем за изпълнението на една такава стратегия. Работата продължава. Ние сме благодарни много на Европейския парламент, на Европейската комисия за техните усилия. Съвете и унгарското председателство ще положат усилия от своя страна в тази посока. Ромите, както и други, всички останали народи по света са а, важни и те представляват един много важен економически, социален и културен ресурс. Thank you, madam. Благодаря, госпожо министър. Господин Шевчович. Благодаря, господин председателю, уважаеми членове на Европейския парламент. Преди няколко дни ние възпоменахме Холокоста и отдадохме чест на оцелелите от Холокоста. Комисията високо оценява факта, че председател на Европейския парламент възпоменава този ден. Тези, а, които посетиха павилиона в Ерусалим, ще се съгласят, че излязох от него потресени и не можаха да повярват, че е възможно да се извърши нещо такова в Европа преди 67 години в Европа. Сега ние трябва да говорим за това, трябва да учим нашите деца на тази история, защото историята, ако не се запомни, има опасност да се повтори. Трябва да, да гарантираме този ужас да не се повтори никога и да бъде запомнен. Да запомним. Нека да се а, борим заедно и да прогоним а, злите духове от миналото. Видяхме до какво може да а, доведе нетолерантността. Ето защо Европейския съюз трябва да се оповава на своите ценности за солидарност и толерантност. Трябва да се забрани дискриминацията и това се отнася и до ромското малцинство. Неприемливо е в 21 век ромското население да е подложено на гонение възоснова на техния происход. Ромите все още са жертви на дискриминация и социално изключване. Ромските деца се разхождат по улиците вместо да ходят на училище. Много роми нямат достъп до трудовия пазар и не могат да се възползват от възможности за намиране на работа. Интегрирането на ромите е приоритет за Европейския съюз и Европейската комисия ще работи съвместно с местните, регионалните власти и с гражданското общество. Комисията е ангажирана да подобри ситуацията и живота на ромите и да доведе до тяхната политическа и економическа интеграция. Ние работим от дълго време по този въпрос и това е един а, дългосрочен ангажимент, който сме поели. Ние работим и съвместно с държавите членки, изготвяме списък с конкретни мерки за изпълнение на стратегиите за оказана подкрепа на ромите. Това е единствения първ порода си документ, който се занимава с ромите. Държавите членки трябва да работят по това да повишат ефективността при изпълнението на техните политики за интегриране на ромите. През април беше ще бъде приета рамка за интеграция на ромите и а, с този документ и с тази стратегия ще се опитаме да интегрираме ромите. Нека подчертая още веднъж. Много е важно за Европейската комисия да се защитат фундаменталните права и да има хармонизирана интеграция на всички в обществото. Важно е да гарантираме, че историята няма да се повтори никога. Благодаря, господин председател. Благодаря.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 благодарността на моята политическа група за това, че днес си спомняме жертвите на Холокоста. Това е наше задължение. Ние трябва да си спомним миналото и да извлечем полуките от миналото. Ние трябва да вградиме тези полуки в нашата колективна памет. Знам, че нашата институция може да извлече тези полуки от историята, защото в продължение на векове и на векове ние сме имали обща история, обща европейска история, която всички сме поделяли с ромите. Ние, представителите на ромското общ, общност сме свободни граждани, равни с всички оставани. Ние имаме, както казах, векове и векове обща история и ние винаги сме доказвали своята лоялност към Европа. Въпреки, че много често сме били изключвани от успехите на историята – ние всички знаем и познаваме миналото и миналото си. И сме сигурни обаче, че за бъдеще ще бъдем по-единни, защото само така ще можем да постигнем успеха. Ние вътре в нашата общност също трябва да се опитаме да изграждаме един по-добър свят, ние трябва да си подадеме ръка, за да изградиме всичко това, в което вярваме. След две седмици ще разгледаме стратегията за ромите и се надяваме, че това ще бъде един цокъл за бъдещо развитие. Благодаря ви. Благодаря за вашите изказване, за вашето изказване сега от именото, името на социалистите демократите, господин Свобода. Благодаря, господин председател, Благодаря за вашето становище. Благодаря и за изказването на съместник председателя на Европейската комисия. Искам да благодаря на всички, които споделят момента на възпоменание с нас. Унищожаването на ромите беше изтикано на заден план, когато се говори за унищожаването на евреите. Но има и други, които са станали жертва на, на, на национал-социализма. Е, хомосексуалните няма да ги споменавам, защото вие го направихте вече в друг контекст. Да, е, съгласен съм, че най-добре е събитията се да се възпоменават като отправяме поглед към бъдеще. Не може да сме доволни с ситуацията на ромите на нашия континент. Те са все още дискриминирани, все още има предразсъдъци, стереотипи и е, някои дори е, смятат да сменят понятието рома и да се върнат е, към названието цигани. Трябва да се борим срещу дискриминацията и срещу а, предразсъдъците, а не да се напасваме и адаптираме към дискриминацията, като сменяме названията и наименованията. Въпросът с а, ромите е свързан с много проблеми. Това го установяваме при срещите ни в държавите членки. Има все още дискриминация неравнопоставеност. Е, ромските деца учат в е, отделни училища и аз съм благодарен, че унгарското председателство се е взело с тази тема и всички разлики, които съществуват, ще бъдат премахнати с нашите общи усилия. С Мартин Шулц и Гутен Крац а, ние Помогнахме за създаването на една фундация. Ромите, където и да се намират те в Европа, те също са европейци и това трябва да го имаме предвид. И нека Обединена Европа да не се превърне в един бюрократичен колос. Ромите също трябва да имат право да се движат свободно из Европа от Португалия до Румъния. Те трябва да се ползват от техните права. Трябва да създадем такива условия, че ромите да се чувстват вкъщи там, където те са у дома си. И да могат да пътуват навсякъде из Европа, без да бъдат екстрадирани. Ако постигнем това, то ние ще превъзмогнем и ще, а, послед, последствията от това, което се е случило по време на национал-социализма. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Вебер от Либерали демократи. Благодаря, господин председател. Савода Рапани, Hell on Earth. Е, пъкъл яд на земята, това е през което минаха ромите през Втората свободна, Втората световна война. Не знаеме колко са загиналите роми в е, според е, музея в, на Холокоста в Вашингтон, те са поне 250 хиляди. Не знаеме, не знаем кол, какви са цифрите, защото никога не сме знаели много за тях поради липса на прозрачност, на видимост, защото в продължение на векове тези хора са били дискриминирани, игнорирани. Затова днес а, изявлението на Европейския парламент е исторически момент, но този исторически момент трябва да бъде последван от конкретни мерки. Признаването на, рома, на ромския геноцид трябва да бъде задача на всяка държава членка и за да може всички европейски граждани да знаят за това, за да може това да се учи в училището. Нека не забравяме, че в продължение на векове ромите са били роби в е, европейски страни, така че ние имаме историческа отговорност към тази общност. Но ние няма да успееме ако не сме единни в прилагането на нашата европейска стратегия за включване на ромите. Благодаря, госпожо, госпожа Катрин Грез. С дълбоко вълнение се изказвам пред вас днес. Преди всичко искам ви, да ви благодаря лично, господин председател, за ангажимента да осъществите това. Признаването на геноцида, на циганите е исторически е, момент за всички е, ет, етноси в та, голямата циганска общност, роми, мануши и други. Всички, е, които са били убити през тези мрачни години, често под е, ужасния етикет асоциални. За нас това е исторически момент. Нека да припомним, циганите бяха първите, които са, е, са били първите, които са ходили от страна в страна, много преди ние да създадем нашето общо пространство. И днес с своите 10, своето 10 милионно население. Това е най-голямото мълцинство в Европа. Тяхната история е и наша история. Крайно време беше, колеги, да върнем доверието в душите на тези европейски граждани, доверието в нашите европейски институции. Те са отхвърлени в периферията на нашите общества и страдат към ужасите и ужасните спомени от войната се добавиха забравата, мълчанието, непризнаването. Затова признаването на геноцида на циганите е една крачка към историч... възстановяване на историческата памет и залог за едно различно бъдеще – европейските и националните депутати на изток и на запад, както миналата седмица в Бундестага, поеха своята отговорност пред историята и признаха геноцида. Това е първият, първата крачка към създаването на едно ново възприятие, един нов поглед от страна на европейските граждани към циганите. Нека циганите станат равноправни европейски граждани.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 жертви на геноцид през Втората световна война, също както бяха и евреите. Всички, които отричат това, ще бъдат от отхвърлени и е, заклеймени, така както онези, които отричат геноцида на евреите. Това е втората по големина група, която е станала жертва на нацизма това, което се случи в Освенцим, в другите концентрационни лагери, убийствата в Катин, всички онези престъпления, извършени преди 67 години трябва да бъдат чествани и припомняни, за да не се случат никога вече отново. Е, този, този парламент има историческото задължение да чества подобни събития, за да подхранва историческата памет. Благодаря много. Госпожа Корнелия Ернст, дами и господа, много е важно, че днес за първи път в Европейския парламент възпоменаваме Холокоста и геноцида на ромите. През 1943 година Робърт Ан Райнхард се изпомня за своята депортация от Аушвиц. Той написа, аз намерих отново моите родители и ни карат към концентрационния лагер можех да си помисля, че ще понеса и смъртта след всичко, което преживях. И така, много поздрави на всички, ще се видим в рая. Както и други 500 хиляди роми, това момче не се е върнало. И той е паднал сред първите жертви на хол- Холокоста. Едва десетки години след това се разбира цялата истина. Обаче тези, които са а, извършили тези зверства, все още за, оставят забулени от обществото. Такъв а, тип престъпления трябва да се считат като престъпления срещу човечеството, да не се повтарят отново. Трябва да се борим а, с всички сили срещу такива злодеяния. Свободата и равенството, солидарността не са привилегия на единици. Това е право на всички да се възползват от тях. Благодаря ви. Е, Благодаря. Госпожа Савела. Благодаря, господин председател. Аз също искам да присъединя своя глас към тези, които се изказаха до сега. Ромите решаващо са допринесли за развитието на Европа и европейската цивилизация. Искам да кажа, господин председател, че каквито и да са програмите по отношение на ромите в Европейския съюз, независимо дали са предложени от комисията или от друга институция, в тях трябва да се включи задължително един много важен елемент. Много често тези програми са доста разпокъсани. Трябва да се възприеме един по-рационален подход – за какво пледирам? Комисията да възприеме, да, да предприеме една инициатива специално за ромите, а не отделни е, програми, за да може да ги приобщи към обществото, да преодолее отхвърлянето им, маргинализацията им и да помогне на националните правителства да предприемат стъпки в интерес на ромите. Благодаря. С това приключваме дебата. Благодаря, госпожо представител на съвета. Благодаря на всички от вас, които участваха в този важен дебат. Приключваме с дебата по тази точка. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji. Четвъртата точка в дневния ред изявление на съвета и на комисията подготовка на заседанието на Европейския съвет на 4 февруари 2000